приложение към договора смятам, че е добре. Изрази готовност да се откаже от найема и, и по темата Азбест, всичко, което е свързано с бета. Всички сгради, строени по това време, имат азбест, но ние се отказваме от настояване, повдигане на тази тема собственика казва, че ще оплътни сградата с материали, които не са азбест. Тази сграда е в добро състояние. Въпреки това, това е, че трябва да инвестираме известна сума за, в, за, за, за ремонт, например за климатици или едно добро съоръжение за пожарозащита, пожарна защита, туалетните трябва да се реновират но не е една порутена сграда, а една сграда построена в през 80-те години. Мобата ми към генералния секретар и аз го казах това на сътрудниците на парламента, аз като докладчица отдавна съм се занимавам с тази сграда. Колежките и колегите а, могат да иска да имат обзор върху сградите, но последните съобщения получиха колегите в последната секунда и за това на баварски е казано са малко кисели, защото късно бяха информирани. Смятам трансфера за разумен, защото ако трябва през декември сега да го направим, ако нямаме проблеми с средствата, е, както вижте, ние имаме проблеми с средствата, то би било добър, би било добър трансфер. Благодаря. Има ли въпроси от колегите и колежките? Ако няма, ще помоля генералния секретар да отговори. Господин генералния секретар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Улмайер подробно представи остави сградата. За това можем да се концентрираме върху положението с трансфер в края на годината. Първо, през бюджета 2010 година заедно предвидихме е, резервен фонд за сгради 11 милиона, които са на разположение тези приоритети и за приоритетни проекти на президиума 5 е, милиона евро. Тези суми могат сега да бъдат използвани. Президиума на 24 март разработи една средносрочна стратегия за сградата и също стратегия за информатиката. Това е дългосрочно желание на Комисията по бюджети да не се работи сграда по сграда, а да се види, че има една стратегия за няколко години напред, която се изпълнява стъпка по стъпка. Мисля, че в тази връзка е важно сградата Ремар да бъде изрично спомената като сграда, за която парламента възнамерява да я купи. Ние знаем отдавна, че това е сграда, която ни интересува, защото е интегрирана в нашата сграда. Госпожа Олмайер спомена, че не е нужно отвънка да влизаш, а сградите са свързани с е, атриум сграда 2. Отговаря и на нашата стратегия за вътрешността на сградата – първо, ние оставаме на мястото, където сме концентрирани наши сгради, за да не се стигне до ситуацията да организираме транспорт. И второ, за нас въжи девиза по възможност да купим сградата. Ние сме вече собственици на 83% от нашите площи, там където имаме възможност възоснова на сградата и, и на финансовата ситуация ще продължаваме да си спестяваме разходи за найем. Тоест, ми с сградата Ремар е, с 8500 квадратни метра е важен е, момент в нашата стратегия, в ансамбъл от сгради. Той се допълва, този ансамбъл от сгради. Липсващите средства над 11 милиона могат да бъдат използвания от сектора на сградите. Ние сме постигнали економия в областта на енергийните разходи чрез по-малък малък разход на енергия и някои възстановителни работи ще бъдат извършени едва през 2011 година. Затова в сектора на разходите за сгради можем да останем ще използваме малко повече за покупката, отколкото първоначално бяхме предвидели. Второ, Wi-Fi. 5 милиона бяхме предвидели заедно за приоритетни проекти на, на бюрото в а, средносрочната ICT стратегия, която през март беше приета. В, при свързаност Wi-Fi ясно беше описано какви амбиции имаме и да участваме в мобилната комуникация и за това има възможност за Wi-Fi, както в заседателните сгради, заседателните зали, така и в офисите на сътрудниците. При възможност. Бюрото реши тези 5 милиона които бяха предвидени за приоритетни проекти, да бъдат използвани за тази цел. Сумата общо е малко по-висока. Ние можем 2 милиона да използваме от Provisional Appropriation и 8500 от Allowances. За това, това може да се, по този начин финансирането може да бъде гарантирано, последните стандарти в областта на сигурността ще бъдат спазени стандартите за сигурност, различава се между вътрешни и външни ползователи, имат различни права на достъп, но и двете групи имат възможност да имат достъп чрез Wi-Fi децентрален, по децентрален начин. Въпрос е как изглежда нещата, използването на средствата в края на годината. Има известен е, известни още възможности. Имаме бюро в София. Тук става дума за сума, която е под 10 милиона. Въпрос на преговори е още точната сума, затова не мога да я спомена, не мога да я назова, но това е резултат, се очаква се резултат около 9 милиона и желанието в София да се купи сграда е също съдържание на стратегията. 38 е цифрата на проекта, който предстои да бъде изпълнен. Има известен фактор на несигурност в края на годината и въпросът е кога ще има съдебно решение по приспособяването на заплатите ако решението на съда анулира решението на съвета, то допълнителните разходи, които не са бюджетирани, тъй като част са бюджетирани, една част не са бюджетирани, защото не се знае в кой момент ще, бъде, ще излезе решението на съда, е, ще имаме допълнителни разходи в размер на 8,2 милиона евро но това не зависи само от това кога съдът ще вземе решение, а съдът ще вземе само решение да анулира решението на съда. Но въпросът е кога съд, съд, съвета ще вземе решение по новите числа при приспособяването на заплатите. Моята актуална оценка е, че това второ решение е вероятно няма да бъде взето тази година. За това ще ще, ще има значение за бюджета 2011 година. Но ако през декември все пак бъде взето такова решение и ние трябва да направим плащането, тогава мога да кажа, че чрез економии в други бюджетни редове, които касаят също персонала, ще можем да направим това плащане. Несигурността възниква поради датата на решението на съвета. Но ние сме подготвени за двете е, неща. Можем да платиме 2010 година, ако се измести плащането, ще можем през 2011 година чрез е, маржове да направим това. Ясно ми е, че в актуални преговори по корекциите на бюджета ще играе това е, значителна роля. Ако има маржове, тогава могат да си представят добре, че ще се наложи една или друга допълнителна инвестиция в областта на информационните технологии. Стана ясно, че депутатите обръщат специално внимание на доброто им модерно оборудване – и новите депутати имат чувството, че трябва още да се направи в тази насока нещо в парламента, така че можем да изтеглим напред това, което много депутати ще приветстват. Ако намерим съответната подходяща подкрепа за тези мерки, ще имам, постигнем добро изпълнение на бюджета, целевата дата – е 98%. Има известен фактор на несигурност, поради факта, че сега е възможно е, да определени е, суми от секретарията да бъдат прехвърлени за следващата година. Няма достатъчен опит в миналите години в какъв обем могат да бъдат използвани средствата, по-добре това ще можем да го преценим през следващата година. Въпреки това смятам, че този пакет от мерки ще задвижи редица инвестиции, които ще разтоварят следващите бюджети. Благодаря. Много благодаря на генералния секретар за цялостната информация и описание на сградната политика. Много беше важно да говорим за изпълнението на този годишния бюджет, както и за проектите за закупуването на сградата Ренар. Имам две искания за изказване, господин Вон. Благодаря. Няколко думи само. От името на Владимир Манка, който е докладчик, но за съжаление не може да присъства. Първо по покупуването на сградата Ренар. Господин Банка, докладчика, приема покупката на сградата и следователно и приема и поискания трансфер, като оправдава причините за закупуването дадени от е, генералния секретар на близостта на сградата, наличието на сградата и връзката и с основната сграда, наличието на средства, необходимостта да се закупи друга сграда, ако не действаме по тази. Докладчика обаче имаше и няколко коментара по процеса, които се надяваме, че ще, имат, ще бъдат взети предвид от секретарията. Първо, по финансовия регламент на парламента се дават две седмици да вземе решение дали иска да излезе с становище. Мисля, че вие много правилно отбелязвате вашия доклад, че тези две седмици са много малко за такова становище и иска увеличение на този срок на 8 седмици. Остава въпроса необходимостта парламента да изготви дългосрочна сградна стратегия. Това бе казано и в началото на тази година, но към края на 2010 година все още не сме излезли със становище за такава една стратегия, която все още не е готова. Така че може би трябва наистина още веднъж да помислим по този въпрос. Както казах обаче, докладчикът приема покупката, както и трансфера. Вторият въпрос е за разширяване на достъпа до бежична връзка до интернет в е, Брюксел и в Страсбург. Докладчикът отчита, че е проведено изследване. Резултатите са утвърдени от бюрото. Смята се, че наистина е добре да имаме бежична връзка във всички наши сгради, ако е възможно или поне в е, някои основни... Ние сме всъщност една от малкото големи институции в Европа, където нямаме бежичен достъп до интернет в днешно време. Две други неща, които искам да посоча. На първо място, ние сме в много затруднени е, трудни финансови времена. Имаме много трудни финансови разговори с съвета по бюджета и ще бъдат зададени въпроси дали изобщо можем да си позволим да похачим 4 милиона за разширяване на бежичната връзка в Страсбург, след като в крайна сметка посещаваме тази сграда само няколко дни в месеца. Другия въпрос е за големите разходи от порядъка на 7 милиона евро за Страсбург. Тази, тази разход е изключително голям трябва да направим една хубава разбивка на тези разходи. Наистина, бежичната връзка не е особено сложна или скъпа технология, така че 7 милиона са много за бежична връзка. Така че препоръките на докладчика се да се разшири достъп до бежичен интернет в Брюксел, но да не се одобрява 4 милиона за Страсбург. Преди да се вземе решение, това ще зависи от отговора на въпросите, които току-що поставих на генералния секретар. Благодаря, Хелга Трепел. Искам да благодаря за подробната информация и да кажа, че покупката на сградата Ремар за, от наша гледна точка е добра при условията, които споменах. Разширяването на бежичната връзка в Брюксел смятаме, че е важно. Е, съгласен съм с казаното за Страсбург. Въпрос е, че трябва да се помисли коя инвестиция в кой момент е подходяща. Имам въпрос към господин генералния секретар Веле. Когато става дума за разходите за човешките ресурси, излезе решението на съда. Вие казахте, че ако през 2010 година имаме още пари или трябва да предоставиме 8,2 милиона, е, то ние ги имаме тези пари и могат да се финансират от економии. След това говорихте, ако правилно разбрах, е, за е, средства при секретарията, това ли са пари от същият сектор или от друг сектор? Това не можах да го разбера. Може ли ми да дадете повече разяснения? Благодаря ви. Благодаря. Господин Калфин. Благодаря. Искам да се обърна към главния секретар с един въпрос, който е свързан с бежичната връзка. I would like to ask you something, Mr. Искам да ви задам въпрос. Uh, uh, Въпросът ми е за процедурите за безжична връзка и предложенията, които правите. Не само аз подкрепям идеята да има съвременни технологии, безжична връзка в сградите. Но разглеждайки вашето предложение, виждам, че казвате, че ще се вземе оборудване от последно поколение. Не знаем тази връзка колко ще е бърза, колко ще е надежна, но гледайки цифрата 4 милиона плюс-минус за сградите в Брюксел и 4 в Страсбург, за мен цената изглежда доста висока. На доста места, в градовете, на публични места има безплатен интернет и човек като погледне референтните стойности му се струва доста по-низките. Каква е тази последна технология, която е толкова скъпа? прави ли се анализ е, и връзка между цената и е, стоиността? Следващия оратор казва председателя. Благодаря е, за изложението на господин генералния директор. Важно е да се знае каква стратегия се следва и какво целим с покупката на сградата. По отношение на въпроса за бежичната връзка, със сигурност е добре за всички нас. Ние имаме бежична връзка в Брюксел и да имаме в Страсбург. Ние сме съгласни с това. Навсякъде, във всички наши сгради да имаме бежична връзка. По този начин можем да повишим нашата работоспособност и да постигнем едно съвършенство в законодателната дейност. Ние смятаме, че това ще стане и освен това смятаме, че е економически изгодно – би трябвало така да бъде економически ефективно. Трябва да се направи анализ на разходите и ползата, но очаквам генералния секретар да каже нещо по този въпрос. Нямам нищо против обаче за сградата. Искате ли сега да се изкажете или някой друг ще се изкаже в края? Как предпочитате? Добре, след това. Господин главен секретар, имате думата. Äh, Благодаря. Благодаря за широката подкрепа, за покупката на сградата Ремар. Въпросите, които бяха поставени, са основно за разходите за персонал и за безжичната връзка. Е, верно е, че в Страсбург прекарваме сънително кратко време, но искаме да инвестираме там, защото искаме да са равнопоставени сградите, с които разполагаме. И още повече, че там са много малки офисите и ако по ако искаме по-голяма гъвкавост в работата с информационни технологии, то най-вече нужда от тях има в Страсбург, повече отколкото в Брюксел. За това бюрото, въпреки това, че се използва само понякога сградата в Страсбург, да се инсталира там безжична връзка за подобряване условията на работа. Разходите се получават от едно доста обширно проучване, което бе направено от една фирма и е представено на бюрото. Госпожа Трюпел имаше специален въпрос по 8,2 милиона – откъде с тези економии 8,2 милиона и къде имаме по-малки разходи в областта на персонала до края на годината при заплатите 5,4 е, милиона. Това е бюджетен ред 200. 2 милиона за бюджетен ред 204 други служители 400 е, е, е, линия ред 400, 1,4 милиона, мисии 2,4 милиона. Ако това всичко се събере, се получават 11 милиона економии. Даже тези допълнителни разходи, ако трябва да ги поемаме, за персонала ще изразходваме така или иначе по-малко, отколкото е предвидено в бюджета. Благодаря. Докладчицата има думата сега. Драги колежки и колеги, благодаря господин председател. Относно бежичната връзка в Страсбург за всички нас е неприятно да наблюдаваме как непрекъсно е празен парламентът, защото не може да се работи вътре. Даже ако искаш да следваш някаква дискусия, да я следиш, не можеш да я следиш. Няма место. И за това е, е хубаво да имаме това. 300 колеги подписаха документ, че на точно в тази сграда, където работят, искат да има бежична връзка. И ако имаме средства на разположение, не бива да спорим. Е, след като без проблеми имаме средства. Трябва да използваме тези средства, които с които разполагаме и дължим желанието на многото колеги, които подписаха дълъг списък във всички политически групи. С молба да инсталираме бежична връзка, за да можем да следим един дебат в парламента и да можем да работим паралелно. Искаме да изпълним желанието на депутатите. Аз също съм от тези, които желаят <clears throat> да се запази и комуникативността и да Просто това принадлежи към съвременното време. Въпрос към господин председателят относно работния документ. Сега ли да говоря или след това да говоря? Сега, казва председателят. Добре, по работния документ ще бъда кратка. Представила съм работен документ, в който от една страна иска да информирам колежките и колегите относно общите основни въпроси, но също и за проблемите и за въпросите по бюджетната регулация. До сега няма едина политика в областта на недвижимите имоти. Институция следва своя личен интерес – има определени сектори, къде се препокриват политиките, например в по информационните а, бюра. Няколко прогреса са постигнати а, в числата, но ако се постараем да, да проследиме какви, какви сгради разполагаме и на каква стойност са тези сгради, ще видим, че числата се различават значително. Защо? Защото някой добавя нещо към цифрите, а други е, е, изважда нещо. Някой теоретичният найем, друг прави а, подробен анализ с паркоместа, с пар... терена, парцела. А, е, имаме различна система за изчисляване. Трябва да имаме прозрачна а, система за изчисляване стоеността на недвижимите имоти, защото а, важно е и обществеността също а, да да разчита на цифри, които са възоснова на една солидна база. Ние се намираме в изпълнение на стратегията за купуване. Покупката е по-добро решение от продължаваме да плащаме найема, но по принцип трябва да кажа, че а, трябва да се сравняват все пак наймите с а, а, сумата за покупката. А, комисията също преминава към покупки, въпреки че найем и лизинг може да са по-ефтини. Имаме няколко становища по проблемите. Откритите процедури бяха до сега изключения за закупуване на сградите. При сградата Ремар не може да се прави конкурс или търг. Въпросът е искаме ли е да я купим или не. Но в минали, миналото, въз, поради различните пътища на финансиране, тъй като нямахме краткосрочно финансиране, тъй като не, не се взимаха кредити, кредити, проблемите с процедурите по търговете съществуваха. Парламента сега се стреми да подобри ситуацията. Един от проблемите е по така наречените fitting out няма проведен търг, тъй като ако нещо вземем под найем, на така наречения лендлорд се предава тъй като не е възможно вземането на кредит. При големите проекти имахме специални конструкции за финансиране. Тъй като както комисията, така и парламента трябва да се е, възползват от е, Рамасарш, по-рано да се извърши финансирането, тъй като е необходимо. Средносрочното финансово планиране е важно а, за финансиране на определени сгради. КАТ, например, е едно, една великолепна сграда и е, но това не е нито грозно, нито особено красиво. А, красива сграда, а сграда, в която се събират 3000 чиновници в нея. Зибен Тепонтонс е много, доста по-скъпо от това, което ще имаме в бъдеще. 27 милиона спестяваме в бъдеще, което не е малко това, което спестяваме и економисъм. Ако искаме да бъдем ефективни, не е въпроса възможно скъпо да взимаме под найем сгради, а ако има по-кратък път или когато дискутираме Люксембург, но тези проблеми в Люксембург не можем сега да ги променим. Ние трябва да помислим тези 3000 чиновници, къде да ги настаним и то при изгодна цена. Люксембург предоставя и земята на разположение, което считам за положително. Нямаме пари за специално много красиви сгради и за бъдеще няма да има такива. Не може да си позволиме това. Това, което колегата Вон спомена с право, е, че бюджетният, бюджетните хора за последни, в последната минута са били информирани. За това аз бих предложила тези 8 седмици, за които бе споменато, Но още щом започне планирането, трябва да започнат нещата. Поставих въпроса на комисията, ако планира голям проект за 800 милиона, например, по който трябва да се дискутира, и ние а, 8 седмици след това кажем не ни харесва, но вече е обявен търга, редица пари са изразходвани, е, тоест, ние като бюджетна комисия, бюджетен орган сме поставени под натиск за бързо решаване. Затова в бюджетният регламент е, искаме един стъпков подход, за да имаме своевременно възможност да научиме за такъв проект и да влияем на развитието и съпровождането на този проект. Важно е да имаме сравнение на пазарните цени – а не под, под лозунга а сега има пари Европейския съюз и дай да го изразходваме. Важни са, е, важно е сравнението с пазарните цени. Така ще функционират по-добре нещата. Комисията, парламента се стараят това да бъде постигнато. Аз приключвам с моето изложение. В работните документи има редица въпроси към е, е, комисията, към парламента господин председател, аз ще съм ви благодарна, ако на всеки няколко месеца включваме този, тази тема като точка от дневния ред и се допитваме до комисията, до парламента, как изглеждат отговорите на редица въпроси, които считам за важни. Благодаря. Благодаря ви, госпожо докладчик. Последно искане за думата. След това трябва да гласуваме, затова моля ви съвсем накратко. Дъл... Беше много дълъг деня ни. Благодаря. По отношение на двата трансфера искам да се изкажа. Казах, че господин Манка одобрява трансфера за сградния фонд. Вече може да гласуваме, тъй като има консенсус сред колегите. По-трудна беше дискусията за безжичната връзка. Препоръката на господин Манка е да одобрим разширяването в Брюксел, но не в Страсбург на безжичната връзка, така че там ще бъде по-трудно. Обърнах се към главния секретар с искане за разбивка на разходите, защото и аз и други колеги изразихме становището, че тези 7,5 милиона са много пари. Не знам дали ще е добре, но мисля, че господин Манка ще е съгласен да отложим това гласуване, докато не получим разбивката на средствата от главния секретар. Euh, Благодаря ви. Ще се опитаме да ви отговорим, госпожа Гресле. Искам да благодаря на Моника Ремер за този интересен документ. Откакто съм в комисията по бюджети, не съм виждал за последните 6 години такъв документ. За това смятам, че е свършил добра работа. Относно Люксембург, не смятам, че а, можем да обясним на някой договор тук, договор от там, Мятам, че при всяка цялата ми любов към договорите, договорите могат да бъдат изменени. Това не ми е проблем. Проблем ми е следния. мнението на комисията по сградите има неравнопоставено третиране. Двата големи строителни проекта на комисията са минали по край комисията по бюджети. Това е Люда Рава. С резерви беше построен и големият строителен обект на юг. – 250 квадратни метра. 250 хиляди квадратни метра трябваше да бъдат построени. Откакто съм член на комисията по бюджет и ми се обяснява това тези изчисления за разходите и ползите, искам да ги видя по-под око, да ги погледна. Въпрос е двата големи строителни обекти на комисията, за които говорих, ще продължат. Кога ще ни се обърне внимание, кога ние ще бъдем привлечени или ще получиме фактурата, като ни се каже, че всичко сега е по-ефтино направено. Благодаря, казва председателя. Благодаря на докладчика. Тя си тръгна. Благодаря на всички колеги, които говориха в този важен дебат. Сега, що се отнася до документа? Доста въпроси бяха повдигнати от различни колеги към Европейската комисия. Що се отнася до двата трансфера? Господин Вон Правно погледнато, C11 не е нужно да бъде гласуван днес. Това е гласуването за бежичен интернет. Може следващия път да го гласуваме междувременно. Главният секретар ще даде разбивка за разпределението на работата между Брюксел и Страсбург. Така че днес не мисля, че може да се гласува по C11. А, обаче, що се отнася до сградата Рамар, и прилагането на член 179 за политиката по сградния фонд, трябва да видим, искаме ли становище или не. Нашия докладчик не иска да излизаме със становище. Тя обясни доста подробно всичките причини за това. Така че, според мен, бюджетната комисия е по-добре да не излиза с такова становище, ако разбира се всички сте съгласни. Добре, единодушно, всички смятаме, да не се излиза с становище и това означава зелена светлина за главния секретар, който ще ни благодари, предполагам, от дъното на душата си за това. Оттам седне можем да преминем към трансфер 10, не 11, а 10. Става дума за финансирането на закупуването на сградата Ремар. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, единодушно се приема. И това е съвсем логично. И така, 11 се отлага за следващото състояние на 18 и сега можем да преминем към последната точка от дневния ред, което е трансфер 53 от Европейската комисия. Скромни цифри, милиарди 700 милиона, Ласло Шуриан ще коментира този трансфер. Е, Благодаря, господин председателю. Не мисля, че има проблем. Отново повтарям, че Европейската комисия трябваше да увеличи 1Б, рубрика 1Б с над 1 милиард. The reason why we were not voting защо не гласувахме тази сутрин по този въпрос, заедно с другите трансфери? Коригираш бюджет 10 е партньор на това прехвърляне. Но, както споменахте, ще гласуваме чак декември по коригираш бюджет 10. Този трансфер обаче е необходим, за да не прекъсва работата в Европейската комисия и не виждам защо да не го финансираме сега. Благодаря. That's it. Това беше от мен. Благодаря, господин Шуриан. Има ли въпроси? Не виждам. Всички явно са за, поне показват така. Гласувайте за, моля. Благодаря. Против. Въздържали се. Приехме трансфера. Чудесно. Много ви благодаря, колеги. И мисля, че така изчерпахме дневния ред. Следващото ни заседание е на, на 18. Чакайте да проверя от колко часа. Да, 18 в 3... часа след обяд. Междувременно, мнозина от нас ще работят много усилено. По-специално онези от нас, които са членове на делегацията е, за помирителната комисия. Трябва утре, както знаете, да дойдете е, и за мини-сесията, но и за това. В 5 часа след обяд, ако няма промени, разбира се, но мисля, че в 5 часа след обяд има заседание на делегацията, помирителната комисия, за да се види каква ще е стратегията за този процес, който ще протече в четвъртък. Четвъртък е поморителният процес изрично поисках това да бъде след гласуването в пленарна зала. В началото не ставаше така и затова го поисках. Това означава, че гласуването в четвъртък в пленарна зала ще бъде в 10 часа сутринта. Ако не стане, ще стане в 11. И тогава ще забавим помирителната комисия в съответствие с гласуването. Благодаря, разпускам застанието. Е,